Good morning, everybody. Добро утро на всички. Добро утро, драги колеги. Започваме днешното заседание. То ще продължи до, до 12.15 часа. Тъй като в дневния ред настъпи малка промяна. Точка 5 гласуването по доклада за изменение на решението на съвета от 2002 година за борба с тероризма се отлага. Докладът Холмайер може би ще бъде разискван на 27-я, не днес. Ако нямате възражение срещу изменение дневен ред, смятаме го за прият. Отбележете си, че за съжаление на хърватски, чешки, малтийски, латвийски, литовски, дански, естонски, словенски и ирландски днес няма превод. Одобрение на протокола от миналото заседание. Ако няма възражения по установения срок, одобряваме протоколите от 22 и 23 април и от 26 май. Преминаваме към първа точка от дневния ред. Втори доклад на Комисията за постигнатия напредък във връзка с поразумението между Европейския съюз и Турция. На 20 април 2016 година Комисията публикува първия си отчет за изпълнението на споразумението. Той бе представен пред нашата комисия. На 9 май комисията ни изслуша устно изявление за отправната служба за природата на това споразумение. Днес приветстваме Симон Мордю, директор по въпросите на разширяването и стратегията за Турция, генерална дирекция НИР от Европейската комисия, който да ни запознае с втория отчет за постигнатия напредък в изпълнението на споразумението. Очаквам да чуем изявлението на комисията, след което ще дам думата за дискусии, дискусии от страна на членовете. Господин Мурдю, благодаря. Добър ден, госпожи и господа. Радвам се, че съм тук днес, както показва моята длъжност. Е, отразявам изпълнението на споразумението от гледна точка на Турция. От началото на годината съм бил над 20 пъти в Турция, за да гарантираме изпълнението на споразумението и е, за да следя наличието на индивидуална защита, предвидена по споразумението за всяко лице имащо полза, е, право на такава защита. Е, ще се спра накратко на отчета, за да има време за дебат. Докъде сме стигнали и на какво сме свидетели? Е, общия тон на нашия доклад, обнародван неодавна, беше, е, че декларациите се спазват, но все още са сравнително крехки. Е, малко ще отстъпя назад и ще представя позицията преди всичко на Турция. Какво е направила Турция от 18 март на сетне? В доклада се отчита, че Турция е предприела много важни законодателни и оперативни мерки за изпълнение на споразумението. Например, е, уверения за сирийци, както и за несирийци, върнати след 4 април. Те сега могат да се регистрират за временна защита и да подадат заявление за международна закрила, съответно. Турците все повече отварят е, пазара на труда страната. Той беше отворен за сирийци, но вече това е налично като възможност и за лицата с закрила, които не са сирийци. Също така виждаме първите положителни резултати от финансирането което отпуснахме за улесняване работата с беженци в Турция. Знаете, че това е, са около 3 е, милиарда евро. Днес е, сме насочили около 740 милиона. Вече 100 милиона са платени, има доста договорени суми, т.е. ще бъдат ангажирани 2 милиарда евро, 1 милиард вече са разпределени по договори. Това показва, че сериозни мерки се предприемат от Турция и мога да ви уверя, че на място разликата се усеща. Например, децата в училищна възраст, които могат да ходят на училище, стават повече. Има 354 хиляди деца, които все още е, не са пълноценно ангажирани в учебния процес. Сега, цифрите от снощи, последната актуализация. Ще ви запозная с някои ключови статистически данни, които добре описват ситуацията. Към снощи 8319 са мигрантите на островите. Какво означава това? Това означава, че след като декларацията влиза в сила, ежедневните незаконни конни пресичания на границата са 104 на ден. Ако вземете месец май като последен приключил пълен месец, е, виждате съвсем конкретно отражението на изявлението е, в края на май е, тази бройка от 104 е сведена до 40 на ден. Преди да се активират ангажиментите по декларацията през януари, февруари до към 20 марта, средният брой беше над 1630 души незаконно пресичащи на ден. Тоест спадът е драстичен. Броят на мигрантите, е, които са върнати в Турция, е също много интересен показател. Към снощи 468 мигранти са върнати на Турция. Това включва 31 сирийци, сравнително малък брой сирийци следователно, Що се отнася до презаселването, общият брой на презаселените лица от Турция в Европейския съюз, пак по данни от нощи, е 711 души. Има още около 370 души, които в момента чакат да бъдат презаселени от Турция в Европейския съюз. Искам обаче да подчертая специално един момент – много се говори за плюсовете и минусите на тази декларация, но аз ще кажа следното. Погледнете броя на смъртните случаи. Само през януари това бяха около 70 души загинали в Егейско море. От активирането на декларацията общия брой на смъртните случаи е 7. Нито един смъртен случай не е имало през май. Тоест трябва да погледнем трезво и да признаем, че трагичната загуба на живот в предишния период сега вече не е на лице. Мисля, че по този начин много ефективно се е, руши пазара, на който оперират трафикантите. Ако отидете в Измир, е, виждате, че е, по Егейския канал вече трафикантите не се движат така свободно. Тоест, е, там е, ние по същество сме прекъснали маршрута. Не можем, разбира се, да бъдем напълно удовлетворени. Не мисля, че можем да бъдем напълно удовлетворени, особено ако погледнем броя на е, върнатите лица в Турция от началото на изпълнението на декларацията. Цитирах цифрата 766 горещите центрове в резултат на тези ниски цифри се пренаселват и това създава редица опасения. Основната причина, поради която този показател не е особено висок, е, че всички нередовни мигранти, пристигащи на гръцките острови, дори а, от страни, е, от които заявителите по правило не получават обежище, са подали заявление за обежище. А пък е, ние искаме всяко заявление да бъде разгледано индивидуално, е, съобразно собствените му обстоятелства. И това става. Тоест, декларацията, изявлението между Европейския съюз и Турция се изпълнява при пълно спазване на европейските правото на Европейския съюз и на международното право. Т.е. дава се възможност да се иска убежище. Друга причина за невисокия брой върнати лица е, че много голям брой заявления минават по обичайния ред, т.е. не се обявяват за недопустими. И тези, чието заявления са намерени за недопустими, обжалват. А апелативната инстанция, освен на обичайната си работа, разглежда по същество целия случай, по който се обжалва. Това също води до забавене. Апелативните органи в Гърция много рядко са отменяли т.е. много често под отменят е, първоинстанционното решение за недопустимостта. Много важно е да има индивидуално разглеждане на заявленията. Това явно се спазва. Както казах, е, беше необходимо време и в Гърция да се е, създадат всички необходими условия за законосъобразната обработка на заявленията. Сега обаче структурите са изградени, очакваме тази обработка да стане по-бърза и съответно по-бързо да бъдат върнати нередовните мигранти в Турция. По отношение на работните пространства в трите най-натоварени горещи центрове в Лезвос, Хиос и Самос са създадени такива центрове. Изпратени са експерти от ЕАЗО, които са специално обучени и сега вече повече заявления се обработват на ден. Трябва също да се знае, че гър... гръцките органи успоредно са започнали с помощта на Международната организация по миграция и Европейската комисия да изпълняват схема за доброволно връщане в Турция. Ще повторя, е, цифрата 468. Голямата част е, от тези върнали се лица са се върнали доброволно. Сега започва схема за доброволно връщане, чрез която лицата ще бъдат извеждани от островите в страната си по происход. Това също ще улесни процеса на връщане. Това, разбира се, не въжи за сирийците. Сирийците няма да бъдат връщани в Сирия. Също така работим в много тясно сътрудничество с гръцките компетентни органи, за да създадем допълнителен капацитет за прием на островите и да подобрим условията на прием в съществуващите центрове. Тук имаме някои опасения за непридружените, ненавършили пълнолетие лица и е, уязвимите лица. И ние е, работим с гръцките компетентни органи тези лица да бъдат извеждани от горещите центрове. Това вече става за ненавършилите пълнолетие. Също така искам да кажа, че нашата делегация – в Анкара има достъп е, до центровете, където се държат върнатите лица. Извършвали сме проверки, говорили сме с хората, предложили сме някои мерки за корекция, например. Много от е, върнатите хора не знаят какви са точно правата им, така че работим с турските власти и сега да направим брошура, която да бъде преведена на голям брой необходими езици, за да се е, улеснят е, тези лица, които се връщат в Турция. Също така е, искаме да ускорим обработката на заявленията на сирийците. При предпоследното си посещение в Турция говорих с отговорните лица в областта на миграцията и обсъждахме за това колко важно е своевременно лицата да получават информация когато бъдат върнати в Турция. Значи ситуацията е крехка, но бих казал, че ангажиментите поети от турската страна се изпълняват. Изявлението се спазва. Председателят. Благодаря. Благодаря за вашето много информативно изказване. Ще прочета имената на записалите се за изказване. Господин Коелио, господин Дюпре, госпожа Спири, като докладчик за Турция в Афет, господин Нидермайер, госпожа Деруис, госпожа Мариан, Шленка, Гомес и Келер. Вашето име го прочетох, колега. Госпожа Интвелт. Да, извинете, това е вярно, казва председателят на коментар направен извън микрофона. Значи, госпожа Зипал. Thank you very much. I will try to... Благодаря. Ще се опитам а, да се изкажа кратко, за да имат възможност да говорят и други. Най-напред ще подчертая, че едно е кристално и ясно. За разлика от много държави членки, през последната година Турция вече има желание да дава защита на голям брой бежанци. Това е нещо, което трябва да отчетем. Искам да зная, можете ли да кажете нещо за все още постъпващите съобщения, че Турция строи стена съвсем очевидно не за да попречи на влизането на членове на ИДИЛ, а за да попречи на влизането на нови бежанци. Е, все още продължаваме да получаваме съобщение, че има стрелба по бежанците и че бежанци умират а, е, заради тази стрелба, включително деца. Това е на границата. Бихте ли ни казали нещо повече? Благодаря, господин Коелю. Не, не искате думата. Господин Дупре, благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за дадената информация. Аз няма да се връщам на преценката на това и изявление, не знам как, как да го нарека, между Европейския съюз и Турция. Искам само да кажа, че с оглед на заявените от комисията цели, резултатите са на лице, тъй като броят на новопристигналите значително е спаднал, също значително е спаднал броят на загиналите, а това са две цели измежду основните в това изявление. Искам също да кажа, че много се радвам, че европейското и международното право се спазват, има индивидуално разглеждане на заявленията, има обжалване. Суспензивно ли е обжалването, обаче искам да знам. Спира ли се действието на изпълнението на решението? Това е, имам четири въпроса. Вие казахте, че 468 мигранти са върнати от Гърция в Турция. Обаче вие в началото на година казахте 1546. От началото на годината в първия доклад толкова сте отчели. Значи преди изявлението са върнати повече хора, отколкото след изявлението. Второ, на каква база се връщат тези нередовни мигранти? Двустранна реадмисионна спогодба между Гърция и Турция или реадмисионна спогодба между Европейския съюз и Турция? Бихте ли ни уточнили ситуацията? Трето, виждам, че е, от 3 милиарда по споразумението има 14 милиона евро за е, подпомагане на турската гранична охрана в Егейско море. Има и а, е, а, е, други а, е, цели, за които са предвидени 20 милиона. Това достатъчно ли? Има ли други държави, които а, ползват съдействие от Европейския съюз, а, за да си охраняват границите, например? Италия, Гърция? Искам да чуя отговор на тези въпроси. Благодаря. Благодаря господин Депре и госпожа Пири. Благодаря. Благодаря, господин Мордю, за вашето въведение. Искам да кажа, че аз наистина съм съгласна, че Турция е свършила много, поне е свършила голяма част от това, което държавите членки поискаха от нея. Сега в по-критичен дух, миналата неделя е, получихме заедно с колеги съобщение от е, Сирийската обсерватория за човешките права три жени, четирима мъже и едно дете е, застрелени. Това се казваше в съобщението. Значи има и други такива съобщения. Как разследва Европейската комисия подобни съобщения? Вие изхождате от презумцията, че Турция е трета сигурна страна. Трябва да се разискват тези съобщения. Турското външно министерство отрича, обаче ако се окаже вярно, какви ще бъдат последиците? Втори въпрос. Визова либерализация. Вчера пак видяхме страшни арести на журналисти и правозащитници. Това продължава да бъде практика в Турция. При все, че бъде прият закон за борба с тероризма, а всъщност може би защото беше закон, прият закон за борба с тероризма, беше снет имунитет на турски депутати. На къде вървим? Трето, ясно послание вече, е, че да се тръгне на лодка към Турция и да се изложиш ам, живота на опасност не означава, че ще бъдете презаселен. Е, бихте ли се е, съгласили, че бройката 711 означава, е, че няма сигурна пътека, по която да минат сирийските и други бежанци в Турция? Ще преструктурира ли предложението си за презаселване комисията? Последен въпрос за Гърция. Всъщност апелативните комитети отхвърлят почти всички връщания в Турция или актове за връщане в Турция. Има ли натиск върху Гърция да промени апелативната си практика? Вярно ли е, че ЕАСО блокира достъпа на адвокати до заседанията? Това би било много обезпокоително какво правите вие, е, за да е, стигнат адвокатите, чието пациенти са, т.е. чието клиенти са в Морея, е, да стигнат на време до заседанията? Благодаря ви. Имам а, три въпроса. А, това, което се случва на сирийската граница, много сериозно ни притеснява и ние също получаваме информация, която се увеличава за смъртни случаи по сирийската граница. Колко са били тези случаи и как общувате, как а, комуникирате относно тях с турската а, а, страна? От страна на, а, на Сирия, разбира се, хората се интересуват а, да се върнат а, хората. А, в кюрдска страна, разбира се, извинете. А, какво прави Турция по въпроса? И третият въпрос е свързан с а, онези а, хора, които, така да се каже, а, с, няма часове в Гърция, които са пристигнали преди 18 март, те не са получили никакъв статут. Какви са плановите ви а, а, спрямо тези хора? Как възнамерявате да им помогнете? Е, те ще бъдат ли включени в програмите за презаселване и така нататък. Има такива, които биха желали да отидат в Португалия, но по някакви причини а, е, това не става, въпреки че португалската страна а, е, непрекъснато заявява, че е готова да приеме всички тези хора. Кои са тези необясними причини? за да не бъдат изпратени тези хора в Португалия. И от други държави и членки чуваме, те заявяват, че са готови да приемат хора, но къде са проблемите? Къде, къде е проблема, за да не бъдат разселени тези хора? Благодаря, господин Вален Gracias, президента. Благодаря, госпожо председател. Искаме да благодарим сърдечно за информацията. Благодаря и за данните, но те трябва да бъдат поставени в контекст. Миналата седмица ваши колеги ни казаха, че маршрутите за онези хора, които бягат от бедност и война минават през Египет и Либия. И вероятно тази година ще има двойно повече загинали в Средиземноморието. Да, вярно е. Давате ни цифри и казвате, че по-малко хора влизат в Гърция, но ние също така разполагаме и с такава прогноза, че през 2016 година ще има двойно по-голям брой отдавени Средиземноморието. Въпросът ми е, знаете ли за това и правите ли нещо по този въпрос? Следващ въпрос. Политическото споразумение се изпълнява, но посланникът на Европейския съюз в Турция подаде оставка. Какви ще бъдат последиците от този факт? Е, и как ще се отрази това върху проверката на фактите, за които чуваме, например, че се стреля по хората на границата? Господин Мариес. Благодаря, господин, госпожо председател. Искам да поставя нещата в по-различна перспектива. Нашата информация е от гръцкото правителство, цифрите са за май. Броят на бежанците се увеличи в Гърция с 4300 души. Това означава, че има бавно нарастване, но в крайна сметка цифрата, броят на хората останали в Гърция е твърде висок. Второ, е, нищо не е направено за всички от тези бежанци, които са пристигнали в Гърция преди 18 март. Тъй като в действителност това, което е трябвало да стане, не е станало, както каза господин Аврамополос миналата седмица. Сега от една страна се полагат усилия да има повече презаселване, а от друга страна се полагат усилия никой да не напусне Гърция. Това проблем на бюрокрация ли е? Сигурно е, че хората стоят в Гърция и това създава огромно напрежение, тъй като има много лица, които вече са там, има хора, които пристигат всеки ден, няма къде да бъдат настанени. И ще ви дам своите бележки и своите цифри, за да се запознаете с тях. Значи има някакъв проблем с процеса на преместване на хората пристигнали в Гърция преди датата на споразумението с Турция. Също така искам да ви уведомя, че всички тези лица подават заявление за статут на беженец. Всеки се обявява за беженец. И има повече от 58 000 души в Гърция в момента. Всички те са подали заявление. От друга страна, Нашият министр неодавна каза, че производствата вървят твърде бавно, че хората, които е трябвало е, според е, предварителното си разрешение да останат 4 месеца, стоят 6 месеца и след това се оказват страната за цяла година. Представете си какъв е проблема, когато тези лица с разрешение за временно пребиваване останат в Гърция. Ще ви дам един пример за това какво прави Турция. Аз следя ситуацията на всички острови. На Самос има 1200 души, от които 300 дори не са подали заявление. Защо са все още на Самос тези лица и къде да ги сложим? И те са там от месеци. Въпросът е чисто практически. От друга страна, Европейската комисия, Европейският съюз бе казал, че е, ще изпрати поне 300 души, за да улесни обработката на заявленията. Какво стана? Нищо. Вие говорихте за някакви процедури. Обаче е, е, с помощта, която до сега е оказана, до октомври месец всички тези хора ще си стоят в Гърция. Просто е, не може да се обработват заявленията. Искам да знам как може в този аспект да се изпълнява изявлението. Ами, питате защо хората стоят в Гърция, защото няма време да се разглеждат заявленията. За сирийците заявленията се вземат предвид, разглеждат се благоприятно, всички други седят в Гърция. И дори нередовните иммигранти седят и никой не ги връща. Значи въпросът е чисто практически. Напрежението е огромно, натискът е огромно, огромен. И ключовата дума е а, преселване и преместване. Да тръгнат хората към други страни, ако искат португалците да приемат хора от Гърция. Иначе не можем да се справим. Госпожа Гомес. Е, е, е, it's ridiculous to say that. Смехотворно е да се говори, че е, сделката с Турция работи добре, както казаха и някои от преждеговорившите. Виждаме, че притока на мигранти от страни като Египет е, се е отвоил почти двойно, а да не говорим какво става през други страни като Албания. Може би през последния месец да има спад, но тези хора са отишли другаде и е, е, също така каналджиите, трафикантите също не са спряли дейността си, може би са отишли някъде другаде са продължили да експлуатират хората. А какво ще кажете за решението на организация Лекари без граници да не участва в тази скандална схема, с която беженците ще се предават, ще се връщат без зачитане на международното право и е, по-конкретно конвенцията за беженците. Защото такава е ситуацията с Турция. Да, Турция действително работи в областта на беженците с голям брой беженци, но същевременно е факт, че няма приемливи условия, при, при които да смятаме Турция за безопасна трета страна. Между другото, въпрос към вас. Кои националности са предмет на схемите с презаселване, тези 711 души, които споменахте. Та, кои националности са били тези хора? И също така комисията води ли е, архив е, за тези хора? Кои са? Къде се намират? Защото може би ще се окаже днес. Е, важно е да се знае дали те са се върнали доброволно или не. дали са били презаселени, защото са били незаконно в Гърция, дали изобщо има случаи на сериозно нарушаване на правата на човека. И въпрос относно презаселването. Кой поема отговорността за преместването, преселването? Защото, както колегата каза, моята страна, Португалия, е изразила готовност да приема беженци. Джо Вайденозе и аз работим по един случай с 400 бежанци, които знаем къде са, свързали сме се с тях, свързали сме ги с службата за подкрепа в областта на миграцията, свързали сме се с гръцките власти, с португалските и от 3 месеца нищо не е направено с тях. Това наистина е абсурдно. Тези хора искат да отидат в Португалия, Португалия е готова да ги приеме, но не се получава. Аз не разбирам защо. Един ден ще отида лично и ще започна лично да ги регистрирам. Също така искам да попитам какво се казва е, какво се случва с хората, които са в е, незаконни е, жилища, незаконни лагери, като също лагера в Идомени. Имам доклади от НПО-та на място, които твърдят, че тези жилища, тези лагери са кампании за смъртта и самите е, НПО-та отказват да отидат там на място. И на последно място, по въпроса за непълнолетните лица, аз преди няколко месеца бях в Гърция и гръцките власти казаха, че нямат капацитет да се справят с непълнолетните и малолетни лица. Какво трябва да се направи, за да им се даде този капацитет? И накрая, каква е ситуацията с приемните центрове? Хората е, задържани ли са там? И ако да, това не представлява представлявали нарушение на международното право на беженците. Благодаря, госпожа Шляйн. Президента. Благодаря, госпожо председател. Говорим за 11 беженци убити на границата между Сирия и Турция от турските власти, докато са се опитвали да навлязат в турска провин... турската провинция Алтай. А според други данни, е, от началото на годината 60 души са били убити и това е доказано с е, видеозаписи. Турските власти казаха, че са изстреляли предупредителни изстрели, но искаме да знаем точно какво се случва, какво се прави, за да се провери реално какво се е случило и, както каза и госпожа Пири, какви ще са последиците от това за последиците. Според вестник Guardian, почти невъзможно е да се напусне Сирия законно. Така че комисията какво прави в а, тази ситуация, за да може да позволи на хората да могат да избягат от войната? За да може Турция наистина да се смята за безопасна трета страна? Мисля, че само един от тези смъртени случаи е достатъчен, за да поставим под въпрос твърдението, че Турция е безопасна трета страна. Казвате, че декларацията, споразумението с Турция е успеш, успех. Какъв успех какво представлява това? Тоест да не допускаме смърт извън нашите граници, но има толкова много невинни деца, които бягат от война и също така още веднъж ще кажа, че те имат право на международна закрила. Госпожа Келър. Благодаря. Присъединявам се към призива на колегите, че е, убийствата по границите с Сирия трябва да доведат до съответните последици, така че би било добре да чуем какви биха били тези последици. Също така трябва да се поставят много въпроси за условията в Турция. Интересуваме комисията какво прави, за да проследява ситуацията на лицата, които са били върнати защото това е сериозен проблем. Ние изпращаме обратно тези хора, но ние ги изоставяме на тяхната съдба, каквото и да им се случва. Знаем, че има много от тези хора, които не са успели да кандидатстват за обежища. Знаем какъв е и процента за, на даден статут за лица, търсещи убежище, които не са сирийци. Така че, какво прави комисията, за да проследява положението на лицата, които са били върнати и за да гарантира, че техните човешки права се зачитат? И като се върнем на Егейско море, споменахте, че е много важно да се зачита индивидуалното право за искане на обежище и също така да се е, запазва правото на надлежен процес, да може да се обжалва. Това е много важно от гледна точка на международното право, на е, хуманитарното право и на всички ценности, за които застава Европейския съюз. Но има голям натиск върху правителството да се разпуснат комитетите за обжалване на решения, сега ще има промени в Конституцията, но до тук тези комитети работят добре, защото те са казали, че повече от 90% от тези, които са обжалвали решението за непредоставяне на статут, са имали право, са имали право на закрила. Защото не бива да забравяме, че Турция не е безопасна трета страна, нито е добра първа страна за убежище. Та, тези комитети са си свършили работа добре, но председателството и други държави членки оказаха натиск върху Гърция, за да промени конституцията си, за да промени системата, която в бъдеще няма да е в полза на зачитането на правата на човека, на тези хора и техните индивидуални права. Ще видим какво ще се случи с тези комитети за обжалване, за решенията за предоставяне на статут, дали ще от устоят на този натиск, но самия натиск е неприемлив. Но не само председателството и държавите членки, но и комисията каза на Гърция и на всички независими органи там, че трябва Турция да се смята за безопасна трета страна. Смятам, че този натиск е напълно неприемлив и може би е добре да предадете това послание. Също така колегите споменаха достъпа до адвокати в приемните центрове. Изключително притеснително е, когато чуваме, че Европейска агенция ИАЗО може да участва в ограничаване на достъпа до правна помощ, до адвокати. Работата на службата за подкрепа в областта на беженците понякога не се смята удовлетворителна от гледна точка на стандартите. Също така почти всички заявления за статут се отхвърлят от ЕАЗО на основание, че са недопустими и това е незачитащо правата на хората. И тогава Гръцкото правителство няма друг избор, освен да приеме така наречената препоръка на ЕАЗО, и тъй като ще направим промени в мандата на ЕАЗО, мисля, че трябва всички много да внимаваме на кого даваме правомощия, как се изпълняват те на място на, на място и в чия полза са, защото това засяга животите на хората, които се връщат обратно и които могат да бъдат унищожени. Тяхното бъдеще може да бъде унищожено, а и да бъдат погазани техните човешки права, така че бих искала да чуя отговори на това. Благодаря, госпожа Интвелт има думата. Не, не искате думата. Госпожа Полиезе. Господин Полиезе. Благодаря, госпожо председател. Пристигнах малко по-късно, за което се извинявам. Исках да взема думата заради данните, които е, чухме от е, декларацията между Турция и Европейския съюз. Става ясно, че тя е изключително успешна. Поне това става ясно от данните за връщанията в Турция, но не са такива данните за връщанията от Гърция. Та, да. искам конкретно да уточните, имам предвид 468-те души. Споменахте също така 711 презаселвания от Турция в Европейския съюз. Ако си спомням правилно, в декларацията се казва, че за всеки е, върнат е, човек трябва да се презасели един в Европейския съюз. Така че бих искал да потвърдите това правили се. И на последно място, както казаха и някои от преждеговорищите, декларацията между Европейския съюз и Турция цели да улесни натиска в, Балкан, в Балканите, но това осложнява нещата по Средиземноморския път, така че бих искал да чуя повече информация по този въпрос. Председателката, това бяха въпросите. Благодаря ви за изказванията и сега ще дам думата отново на господин Мордио. Имахте много въпроси, коментари. Имате думата. Благодаря. Още веднъж ще подчертая, че аз съм специалист по-скоро от турска гледна точка, така че не знам дали ще мога да отговоря подробно на всички въпроси, свързани с Гърция, но ако не успея, ще се консултирам с колегите ми и ще ви дам отново информация следващия път. Но все пак ще се опитам да им отговоря. По е, въпроса на госпожа Сипел относно застрелването на беженци и е, докладите и информацията за това, за което чухме този уикенд. Свързахме се с турските власти по този въпрос. И всички знаете, че те много твърдо отрекоха тези твърдения. Не за първи път чуваме такива твърдения. По-рано тази година в, имахме делегация в Анкара, която изпрати мисия до границата, за да може да разберем от наша страна каква е ситуацията конкретно. Накратко останахме с впечатление, че липсва системна че това, не е липсва, че това не е системна политика на турското правителство за изтласкване на бежанците, но става ясно, че достъпа през границата е много по-ограничен, отколкото беше в началото на кризата. Друго нещо, което се забелязва е, че продължава трафика на хора през граница, каналджийството, също така има преминаване на терористи и има инциденти, при които са използвани куршуми. Това, което се забелязва е, че става въпрос за отделни, изолирани инциденти, които не са част от един системен подход, но ще продължим да следим положението отблизо. Ще се върна на въпроса как се връщат хората в Турция. Ако не се лъжа, господин Дюпри постави този въпрос. Вие се върнахте на две цифри. Общия брой хора върнати съгласно декларацията между Европейския съюз и Турция от 4 април до сега това е 468 е, души са били върнати до вчера. А, също така някои хора са върнати по силата на двустранни договорености между Турция и Гърция, но също така имаме цифрата 1546. Защо, каква е тази цифра? Тук няма противоречие в данните. Тази цифра, е, извинете, 468-те души са върнати от островите в Гърция, докато цифрата 1546 е включва и хората върнати от континенталната част на Гърция от началото на годината. Това са цифрите. По проекта за 20 милиона евро за турската брегова охрана, той цели да облегчи работата на охраната, тъй като тя е, е, няма достатъчно капацитет. Ще се предоставят допълнителни кораби, за да могат да се спасяват животи в Егейско море. Това ще стане по силата на инструмента за стабилност и между другото, ако такава подкрепа може да подобри нещата в други географски зони, тя също ще бъде оказана и там. Относно въпрос на госпожа Пири за либерализацията на визите, нашия доклад е недвусмислен. Имаме пет показатели, плюс още два, които обективно не са покрити поради кратките срокове турските гранични служби са изявили готовност да се съобразят с тези изисквания и когато установим, че всички те са покрити, разбира се, ще информираме за това парламента и съвета. И както казахте за свободата на словото, председателката прекъсва господин Мордио, моля да запазите тишина в залата, тъй като много трудно се следи в противен случай. Благодаря. Thank you. Sorry. Coming on to the... Благодаря. Относно ЕАЗО, и свободата на словото и задържането на журналисти от вчера. Комисията следи ситуацията отблизо, както нашата генерална дирекция за разширяването с, и така и други служби на комисията са силно притеснени от тази ситуация, защото свободата на словото е един от крайъгълните камъни на проекта Европейски съюз и комисията му отдава голямо значение. Ако прочетете доклада ни за визовата либерализация и ако видите пресконференцията, на, които, на която първия заместник председател на комисията изясни ясно, че иска да се избегне ситуация, в която едно общо определение на тероризъм ще доведе до задържане на хора, упражняващи правото си на словото без елемент на насилие и също така подкрепа за тези е, организации. ако видите през конференцията и доклада, това ще стане ясно. А, относно общия брой хора, преместени от 4 април насам, той е 711 тази цифра е повече от общия брой мигранти върнати в Турция по силата на декларацията между Европейския съюз и Турция. Този брой е 468, но се предвижда схемата за доброволно връщане също да започне да се прилага. По този въпрос с турските партньори на 7 юни споделихме стандартните оперативни процедури, правилата, чрез които това трябва да се направи и когато се спазват тези правила, трябва да се направи оценка дали условията за започване изпълнението на схемата за доброволно връщане вече са покрити. Ако не се лъжа, госпожа Гомеш постави въпроса за националност там на 711-те души, предмет на преместване. Те всички са сирийци. Както е, споменахте и Португалия, тук трябва да кажа, че от тях 11 са били преселени от Турция в Португалия. Знам, че не беше точно това вашия въпрос. Вие питахте по-конкретно за Гърция, но ще се върна малко по-късно на него. по въпроса какво се случва с тези, които са мигрирали в Гърция преди 18 март, които са пристигнали там. Смятам, че всички техни заявления, които се смятат за допустими за искане за закрила, могат да влязат в схемата за преместване. Те не са част от декларацията Турция-Гърция, но преди това имаше е, схема, според която можеше да се преместят хората от островите към континенталната част на Гърция. Мисля, че госпожа Вайденхолд зададе много важен въпрос, а именно какво става с а, онези заявления, които се считат за недопустими. А, това означава, че случая трябва да бъде разгледан отново и всички конкретни детайли трябва да бъдат разгледани на самия континент, така че започва нова процедура. Последващия въпрос... Пасат Снуда, ако правилно произнасям името. Дали се променят пътищата за миграция? Няма информация за това статистиката да се променя от Егейския а, а, към, средизем, път към Средиземноморието. Тоест не сме виждали всъщност голямо преминаване и преместване, а също така и по отношение на а, происхода на националностите. Това е много важен въпрос, който разбира се ние наблюдаваме, но това, което мога да кажа сега е, че всъщност няма преместване на същата група хора от Егейско море, които да минават сега по Южния морски път или Южния морски канал. Друг въпрос. Какви са последствията от а, отеглянето на нашия амбасадор в Анкара? Аз мисля, че няма някакви а, а, пряки последствия. Нашата делегация, разбира се, ежедневно следи информацията и ситуацията там. И в тази връзка исках да а, кажа нещо друго, е, че всъщност ние наистина отблизо а, наблюдаваме процеса на връщане имаме достъп до всички центрове по връщане. Това са хората, които са преместени и върнати от Гърция към Турция. Нашите служители имат възможност да интервюират хората всеки ден индивидуално и те наистина водят на места разговори с нашите турски колеги и могат да посочат какво препоръки за подобрение. Ето, например, това, което ни установихме всъщност, това е, че, например, беженците не се информират за техните права, не им се предоставят устни преводачи, не са информирани относно сложните процедури и ние установяваме това, разбира се. Другото нещо, което ние наблюдаваме е, че когато хората пристигат в тези центрове, им се отнемат мобилните телефони, което наистина много ни притеснява защото това са всички такива електронни устройства, които те могат да направят а, снимки. Тоест, а, това всичко това се прави от нас, а, ние го следим и го посочваме, на, а, повдигаме като въпроса на вниманието на нашите колеги. Там, където има хора, ние продължаваме всъщност а, да наблюдаваме целият процес. Последващ въпрос националността, както казах, от тези 711 върнати всички са сирийци. Въпроса подкрепата за центровете, приемните центрове в Гърция. Ние подкрепяме гръцките власти по два начина. Първо, като предоставяме пряка финансова помощ за подобряване на условията в лагерите. И второ, ние работим, разбира се, посредством НПО организации, като се предоставя хуманитарна помощ и по този начин подкрепяме гръцките власти. По друг начин, ние подкрепяме гръцките власти на оперативно ниво, като изпращаме експерти от държавите членки и също така експерти от Европейска служба за беженците. Следващ въпрос. Децата. Мисля, че госпожа Гомес повдигна този въпрос. Информиран съм, че в момента децата се отвеждат в специални центрове, които са създадени точно за а, а, тях, защото това, за, това са центрове за хора в уязвимо положение, включая и децата. Разбира се, Върховния комисариат на ОНЕ за бежанците също така е, е, работи с нас и се опитваме да създадем допълнителни е, капацитети. Следващ въпрос, защо преместването не работи, аз не мога да ви кажа. Всъщност натиска върху Гърция, особено в континента е много сериозен и ние се опитваме, разбира се, всеки ден да подпомагаме процеса. Мисля, че госпожа Келър беше задала въпрос. Да, ние имаме достъп и посещаваме центровете е, за връщане и тези, които са върнати в е, е, Турция. Както вече казах, ние имаме наистина много добър поглед върху нещата, какво става. Един пример ще ви дам, или няколко примера. По 31 сирийци, които са върнати от Гърция в Турция. Девет от тях потвърждавам доброволно и потвърждавам това също така от а, а, службата за бежанците на ОНЕ, а, са върнати доброволно става. И от 411-те, 132-ма вече са преместени към техните страни. Те са се върнали в техните страни по происход. 132-ма от общия брой 411. Ако желаете, мога да ви предоставя повече по по-подробна информация относно географския происход, например 40 е, афганци, 39 пакистанци, Бангладеш 12 и така нататък. Тези, които са кандидатствали за обежище, 25 от тези 411 са кандидатствали за международна закрила, което означава 5 от Конго, 5 афганистанци, и те, ако са разгледани техните досиета, съответно са преместени в а, определени центрове, така че всеки случай се разглежда и ние знаем всяко лице къде е преместено и какво е решено за него. Последващ въпрос за ам, сигурните трети страни. Изслушах вашите е, виждания. Какво ние смятаме? Комисията е, изготви писмо до гръцките власти с е, изготвен анализ за това, че ние всъщност според, смятаме, че Турция изпълнила условията за да бъде а, е, а, определена като а, сигурна трета страна, за да могат а, лицата да бъдат връщани а, а, спокойно в а, Турция след декларацията от 4 април 2016 година. И ние продължаваме да поддържаме това становище за Турция. Сега относно а, Комисията по жалбите. В нашия доклад, публикуван миналата седмица, се отбелязва, че трябва да се отдели внимание на Гърция, за да увеличи своя капацитет за да разглежда е, заявленията за обежище на индивидуална основа и то своевременно, за да може по този начин да се гарантират връщанията и презаселванията, особено към е, и, и, да, и да се следва концепцията за е, безопасните трети страни. Освен това, ние сме наясно, че гръцките власти а, са решили да променят законодателствата, да създадат нова комисия по жалбите, която всъщност да прави преглед на всички взети до момента решения. Изменението всъщност беше прието за тази законодателна промяна на 16 юни. Беше проведена пресконференция и комисаря Авромополос също така приветства инициативата на гръцкото правителство, за да се ускори целият процес по разглеждане на мобите. И комисията действително а, апелира а, гръцките власти наистина да а, направят промени в а, своя закон. Мисля, че покри, отговорих на всички въпроси с изключение на един свързан с Европейската служба за подкрепа на беженците ЕАЗО. Аз не, нямам представа дали а, самата служба а, е повдигнала някакви въпроси, е видяла някакви проблеми и така нататък, но ще направя справки, разбира се, ако желаете. Мисля, че това е всичко от моя страна. Благодаря, господин Мордо. Благодаря наистина за вашите подробни отговори секретарията всъщност а, а, ме помоли от името на депутатите да ни дадете а, е, статистиката, която ще бъде от полза за нашите членове. Разбира се, ние продължаваме с нашето гласуване, затова е цялото това оживление в, в залата, за което се извиняваме. А сега Колеги, нека да продължим с гласуването. So, dear colleagues, Скъпи колеги, както ви информирах в началото, няма да гласуваме доклада Холмайер. Ще гласуваме най-вероятно на 27-ми този доклад. Сега ще гласуваме по точка 6. Връщане на проверки по а, съответни бази данни на външните гра, а, граници. Доклада Маковей. Бих искала да помоля докладчика, госпожо Маковей. Не, искате ли думата? Не. В такъв случай можем да пристъпим незабавно към гласуване. Okay. So we have one amendment which, which has been withdrawn uh, yesterday evening. Вчера а, получихме изменение 77. Няма да гласуваме сега по него. Нека да започнем. Аз всъщност глас... Нека да започнем гласуването. Първо, първи параграф. Изменение 24 и 25. Ще ги гласуваме заедно. Ще гласуваме с карти. Моля ви, използвайте устройствата. Може да гласувате. Yes, but the vote is open now. Гласуване. Може да гласувате. Моля ви, наистина намерете си е, картите за гласуване, защото времето тече за. Времето за гласуване тече. Yes. Any other problem? Има ли някакви други проблеми? ECR has one more vote. Екаре има още един глас, така ли? Някой... Екаре има в повече. Госпожа Сима. За съжаление съм си забравила картата. Мога ли да покажа как, как гласувам или да изпратя някой, да изпратя някой да ми вземе картата, така ли? А, затова гласуването приключи. Отхвърля се. Преминаваме към 26-то. Може да гласувате. The vote is closed. Приключи гласуването. Отхвърля се. Сега преминаваме към 76-то. Изменение по Н... искане на НП. Може да гласувате. Поименно. Приключи. Отхвърля се. Преминаваме към 78-о изменение. Може да гласувате. Приключи гласуването. Отхвърля се. Сега, компромис пети. Може да гласувате. Приключи. Приема се. Сега преминаваме към изменение 82. Може да гласувате. 82 изменение. Всъщност става въпрос за заличаване на текст. 82 изменение. Приключи гласуването. Отхвърля се. 12 изменение. Може да гласувате. Приключи. Приема се. 83. Може да гласувате. Приключи. Приема се. Изменение 8.4. Гласувате. Гласуването приключи. Значи се отхвърля. Да, отхвърляме. Изменение 85. Може да гласувате. Приключи. Приема се. 89-то изменение. Може да гласувате. Приключи. Отхвърля се. Изменение 91. во Гласувате. Приключи гласуването. Отхвърля се. Изменение 13. Гласувате. Приключи. Приема се. 88 изменения. А, заради 13-то 88 отпада, така че преминаваме към компромис 8. Поименно. приключи. Приема се. Преминаваме към компромис 6. Отново поименно. Сега ще го разделим. Първа част. Гласуваме първа част. Приключи гласуването. Приема се. Сега втората част гласуваме. Може да гласувате. приключи. Отхвърля се. Сега преминаваме към изменение 17. Може да гласувате изменение 17. Приключи гласуването. Прието. Изменение 96-то. Гласуваме. Приключи. Отхвърля се. Принаваме към изменение 103. Гласуваме. приключи. Отхвърля се. Компромис 7. Гласуваме компромис 7. Приключи. Приема се. Изменение 113. Гласуваме. Приключи. Приема се. Изменение 114. Гласуваме. Приключи. Отхвърля се. 117. Гласуваме. Приключи. Приема се. 100. Изменение 21. Гласуваме. Приключи гласуването. Отхвърля се. 118. Гласувате. Приключи. Приема се. Изменение 119. Гласуваме. Приключи. Приема се. Изменение 23. Гласуваме. Приключи. Подхвърля се. Изменение 112 гласуваме. 120, извинете, гласуваме. Приключим. Приема се. Преминаваме към а, преамбюла. Може да се гласува компромис едно. Closed. It's adopted. Then we go to compromise. Приема се. Компромис 9. Гласуваме. Приключи. Приема се. Компромис 2. Гласуваме. Гласувайте, моля. Сега приключи гласуването. Приема се. Изменение 41. Гласуваме. Приключи. Отхвърля се. Измина, из, а, гласуваме АФЕТ 6. Приключи, приема се. Компромис 3 сега, гласуваме. Приключи. Приема се. Преминаваме към изменение 48. Изменение 48 гласуваме. Приключи. Отхвърля се. Изменение 3. Извинявам се, 49-то преди това. Гласуваме 49-то изменение. Приключи. Отхвърля се. А сега 47-мо изменение. Гласуваме. Приключи. А приема се. Приема се. Изменение трето. Гласуваме. Приключи. Отхвърля се. Преминаваме към компромис 4. именно И разделяме гласуването. Първо ще гласуваме по първата част. Гласуваме първа част. Приключи гласуването. Приема се. Сега гласуваме втора част. Приключи гласуването. Отхвърля се. Сега преминаваме към шесто изменение. Гласуваме. Изменение 6. Моля, гласувайте. Приема се. 57 изменение. Гласуваме. Приключи. Приема се. 58 изменения. Гласуваме. Приключи. Приема се. Изменение 7. Гласуваме. Приключи. Приема се. Изменение 64. Гласуваме приключи. Приема се. Изменение 65. Гласуваме. Приключи. Отхвърля се. 66-то изменение. Гласуваме. Приключи гласуването. Приема се. 67 изменение. Гласуваме. Приключи. Сега а, преминаваме към измене АФЕТ 8. Гласуваме. Приключи. Приема се. Сега преминаваме към 69-то. Гласуваме. Приключим. Отхвърля се. Изменение 70. Гласуваме. Приключи гласуването. Приема се. Изменение 72. Гласуваме. приключи. Отхвърля се. Изменение 73. Гласуваме. Приключи. Отхвърля се. Изменение 10. Гласуваме. Приключи. Приема се. Изменение 75. Гласуваме. Приключи. Приема се. Сега гласуваме по променения текст. Гласуваме. Приключи. Приема се. Гласуваме решението за откриване на преговори. Поименно. Гласуваме. Приключи гласуването. Приема се. Поздравление на госпожа Маковей. Благодаря ви за присъствието, колеги. So until... Uh, Трябва да направим пауза до 11.45, защото изчакваме господин Де Юнг за следващата точка. Ще продължим в 12 без 15.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 И така, драги колеги, нека продължим заседанието. Сега ще чуем докъде са стигнали преговорите в тристранните срещи за процесуалните права в наказателното производство. Става дума за правна помощ, за обвиняемите и за подозрените, както и за правната помощ при Европейска заповед за арест. Господин Даил е, има думата като докладчик. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че става дума за изключително важен момент за директивата и за тристранните срещи във връзка с нея и много се радвам, че разполагам с няколко минути е, да запозная комисията с това, което става. Започнахме при холандското председателство с текстовете за Европейската заповед за арест. През първата половина на холандското председателство работата вървеше доста гладко и това ни окоръжи да пристъпим и към работа върху другите части на директивата, които са малко по-тежки в смисъл, че са по-общи. Става дума за правната помощ за заподозрените и обвиняемите в наказателното производство по принцип. Както може би си спомняте, парламентът имаше определени идеи. Първата идея беше да се приведе приложното поле на директивата за правната помощ в съответствие с приложното поле на директивата за достъп до адвокатска помощ. Това е малко трудно. За съвета беше трудно да възприеме тази идея тъй като до самия край на преговорите очевидно ще трябва да мислим за приложното поле. Трябва е, да мислим за някакво междинно решение е, за схема от рода на лишаване от свобода плюс, т.е. като бъде лишено едно лице от свобода, то трябва да получи правна помощ, е, тъй като има право на достъп до адвокат. От друга страна обаче, Съветът пита какво да правим, ако има, само да кажем, съвсем бегъл обиск на лицето. И можем ли да стигнем до лишаване от свобода минус? Нещо, за което не е необходимо участието на адвокат задължително, ако то не представлява вмешателство в личната сфера в чак такава степен. И накрая стигнахме до лишаване от свобода плюс-минус. Е, малко повече, малко по-малко. на тази плоскост работим сега. Вече няма спорове да се включат е, някои елементи от препоръката на Комисията за качеството на правната помощ, както и е, за това как се определя критерият за доходите и други подобни, когато се отпуска правна помощ. Мисля, че тук не трябва да се оставят нещата само на препоръка, поне това е нашето мнение. И мисля, че за това вече се споразумяхме, като редакцията е почти готова. Като цяло, мисля, че сега в идните дни предстои да навлезем в е, критичната фаза на работата. Е, днес след обед ще дам информация на докладчиците в Сянка за това, което дискутирахме днес сутринта с председателството на съвета. Е, ще съобщя на докладчиците в Сянка кои са оставащите текстове, по които съществуват опасение. Корепер е утре. Държавите членки е, ще водят преговори помежду си е, днес, за да видят дали могат да се доближат до нашата позиция. Ако председателството постигне това, Основателно можем да се надяваме, че е, ще е, претърпи проектът по-нататъчно развитие, въпреки че аз ще имам дискусии с докладчиците в Сянка. Следващата тристранна среща е в четвъртък. Днес след обед с докладчиците в Сянка ще обсъдим каква да е позицията ни за тази следваща тристранна среща. Като пред докладчик бих препоръчал на колегите, които са докладчици в сянка, да приемем това, което ще получим от съвета. Може би има още някои дребни неща, които остават. Като цяло, обаче сме ориентирани към приключване на работата и постигане на резултат при това председателство. Надяваме се, че предстоящата тристранна среща ще е последната. И след това, разбира се, ние ще дадем отчет пред комисията за максимално бързо одобряване на изхода от преговорите, а държавите членки вероятно ще успеят на 30 този месец да внесат проекта в заседанието на Корепер, за да приключи работата и от тяхна страна. Надявам се, силно се надявам, че ще имаме резултат, върху който Либе може да гласува максимално бързо на практика следващата седмица. Благодаря, господин Дейон. Някой колега да желая да се изкаже? Комисията? В такъв случай желаем ви успех в предстоящата тристранна среща. Преминавам към последната точка от дневния ред за днес сутринта. Обмен на мнения във връзка е, с е, е, съобщението на комисията за евентуалното нарушение на правата на непридружаваните ненавършили пълнолетия лица в Сицилия. Господин Игнацио Корал е задал въпрос. Отговорът пристигна с закъснение. Той е изпратен на 17 юни, т.е. комисията не е отговорила в срок. И за това обсъждаме въпроса тук. Господин Корал, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Както всички знаем, Италия и особено мой регион, Сицилия, са поставени под огромно напрежение заради миграционния натиск. Все повече пристигат ненавършили пълнолетие непридружени лица. В момента общността трябва да създаде необходимата организационна структура и е, да насочи квалифицирани специалисти, които да помагат на тези деца половината от бюджета за тази цел се управлява от Министерство на вътрешните работи, докато местните органи не разполагат с достатъчно средства и за това трябва да има финансова помощ за центровете за прием. През последните 10 месеца хората, които работят там, не са получавали възнаграждение. Местните органи искат да се придържат към някакви високи стандарти за качество и да гарантират правата на ненавършилите пълнолетие. Но не могат да го постигнат, тъй като нямат средства. Обърнахме се към комисията, опитахме се е, да разработим с тях някои правомерни и приемливи критерии, които да ни позволят на място да оказваме помощ на тези деца. Благодаря представителят на комисията госпожа Горес. Благодаря във връзка с закъснението в изготвянето на отговора. Поднасям ви своите е, извинения трябваше да се извърши допитване до различни служби на комисията, за да бъде изготвен отговорът. Комисията не знае от италианските органи, че има трудности в Сицилия, но като опазител на договорите комисията следи отблизо изпълнението на задълженията, които проистичат за държавите членки от АКИ Коминотер в областта на убежището, включително особените гаранции и условията за пример за непридружавани деца мигранти. Ако има указание за системно нарушение на задълженията, проистичащи от директивата за условията на приемане, комисията ще изясни ситуацията с италианските власти. Държавите членки могат да използват финансиране по фонда за обежището, миграцията и интеграцията на генерална дирекция Home. Е, програмата за Италия за 2014-2020 по този фонд е, включва действия за е, укрепване на капацитета за прием, е, разширяване на услугите за настаняване и специално съдействие за ненавършилите пълнолетие лица. Освен това, проекти за подпомагане на непридружени непълнолетни и малолетни са финансирани е, чрез неотложното съдействие и пилотни проекти за непридружавани ненавършили пълнолетие лица. Например, за 2015-2016 година има проект повишаване на капацитета на италианска територия за приемане на непридружени малолетни и непълнолетни на стойност 11,9 милиона евро. Държавите членки могат да използват и други източници на финансиране европейските структурни инвестиционни фондове, в частност Европейския социален фонд, Европейск Европейския фонд за регионално развитие и фонда за европейско подпомагане на е, децата в най-неблагоприятно положение. Е, по годишната работна програма за 2016 година на Генерална дирекция правосъдие, приоритет са правата, равенството и гражданството, в частност е, не придружените малолетни и непълнолетни, като се обръща особено внимание на услугите за тях, в това число и на приемните приемните услуги. Господин Корал, искате ли да вземете отношение към този отговор? Не, докладчикът не желая да вземе отношение. Благодаря ви в такъв случай. Ами, в такъв случай ние сме приключили работата за днес. Следващото заседание ще бъде проведено на 27 юни от 15 до 18.30 след обед. И най-вероятно тогава ще се гласува благодаря ви още веднъж. Приятен обяд!